с информация. Още веднъж искам да ви напомня за природните бедствия, които ни сполетяха през последните дни. Едно земетресение в Турция, Турция близо 70 души са убити, земетресението в Чили знаете, където 300 души пострадаха бури в Франция, отнеха също човешки живот редица вече плюс жертвите в Хаити, е, които възлизат на около 300 е, хиляди. А е, моите съболезнования на семействата на загиналите. Наистина трагедия е за семействата на жертвите, но е трагедия и за съответните страни, за света като цяло, е, нашите мисли и съчувствие с, с семействата и народите на тези съответните държави. На 11 март Литва ще отбележи своята, е, годишната от своята независимост, е, първата страна от комунистическия блок, която е, се обяви, обяви независимост от с имаме подписали документа за независимост, акта за независимост от 1990 година сред нас на 11 май, март 1990 година е, Естония е, в Естония бе прията декларация за независимостта на държавата след 50 години съветска окупация. Е, поздравяваме естонските си колеги по този повод. Марца мия 51 повстания на 10 март ще отбележим годишнина от Всъщност 50-та годишна ще отбележим от е, е, възстанието в Тибет. Е, ние апелирахме към китайските власти да сменят отношението си към тибетския народ и да започнат диалог с тибетския народ. Предвид е, казаното от господин Найджел Феридж е, на последното е, сесия в Брюксел и по член 153 алинея 3 от правилника на парламента, налагам наказание на господин Фаридж, е, е, което възлиза на 10 дни е, лишаване от дневните му, дневните от пердием. Искам да ви съобщя изобщо още нещо. Един от нашите колеги е бил обран. Една от нашите колеги, нейното имущество е откраднато, отнето близо до сградите на парламента в Брюксел е била нападната и обрана. Водя преговори, разговори с е, белгийските власти е, в тази връзка. Нашата колега госпожа Дюран е, действа като посредник в тези разговори положението е, е следното. Заедно с Европейската комисия и съвета бихме искали да е, обособим една специална зона около е, европейските институции, е, така, зона на сигурност, която да бъде, в, в която да бъде е, гарантирана сигурността на работещите там от федералните власти на Белгия. Сега интензивно преговаряме с белгийските власти. Миналата седмица водихме серия разговори, имаме официални заседания, срещи на 20 март. Предстои това с полицията. Е, искам да ви е, с това да ви кажа, че всъщност е, работим за повишаване сигурността около сградите на Европейския парламент и другите европейски институции, не само парламента. Сега протокола от заседанието на 25 февруари. Протокола е раздаден. Имате ли въпроси по него? Ако не, той е, се приема.